Bene, possiamo cominciare i nostri lavori, anche perché... Добър ден! Да започнем след обедната си работа. Както знаете, разполагаме с 2 часа за сега до 17 часа, след което ще се проведе съвместно заседание на комисиите ИТРЕ и Транспорт. За това ще трябва да се преместим от зала 4Q2 и да отидем в другата зала, която е 2Q2. Имаме е, едно е, заседание на три части. Госпожа Цавела, която е, е докладчик по тази изключително важна тема, Това е една възможност за нас да погледнем в бъдещето към 2050 година чрез пътната карта за енергетиката за периода до 2050 година. А, имаме три части на дискусията. Ще се запознаем с изследванията и растежа в економиката, тази гледна точка, както и темата за иновациите. Тези три теми съвсем хармонично се преплитат и така да започнем с първата част. На следобедното заседание ще разгледаме енергийната пътна карта за периода до 2050 година. И така ще дам на, а, думата на Никит Завела, която е докладчик по това важно досие. Благодаря, госпожо председател. Като начало, позволете да споделя моята благодарност към ораторите, които ще чуем днес след обед. И не по-малка благодарност към всички вас, които дойдохте на това публично изслушване. Моите идеи а, са изложени в проекто доклада, който предполагам сте получили – не желая сега а, от началото да отделям на това твърде много време. Затова искам да дам думата на колеги, които са изготвили становища от други парламентарни комисии и след това ще обобщим. Така че благодаря ви и ще се радвам да дадете думата на колегите от другите парламентарни комисии, които изготвят становища. Добре, първо давам думата на колегата от АФЕТ. Господин Сариуш Волски. Благодаря госпожо председател. Когато обсъждаме пътната енергийна карта до 2050, не бива да забравяме, че енергията не е просто една борсова стока. Това е част от външната а, политика, тема, която обсъждаме с нашите партньори нашите е, теми, заложени в сегашните ни разработки, не са излезли от актуалност и макар да е важно да разглеждаме а, перспективите до 2050 година в областта на енергетиката, нека да не отделяме това от външната политика. Да се върнем към случаят Газпром и проучванията на комисията за законността на дейността на Газпром на а, територията на Европейския съюз. Миналата седмица излезе а, и становище на господин Путин по този въпрос, като стана ясно, че все пак Газпром е част от политически действия, така че картите сега са на масата. Трябва да разглеждаме отношението си с глобалните партньори, трябва да разгледаме и а, използването на а, енергията на енергията като е, стока и е, спазването на всички заедни изисквания, законни изисквания. Това може да стане чрез прилагането на всички съществуващи законови актове а, и споразумения, като например енергийната а, харта и, разпра... и разделя... разширяването на схемите а, за въглероден двуокис извън територията на Съюза традициите не бива да под е, копават стратегическите ни интереси е, в е, нови насоки, както например на Боко ние трябва да гарантираме енергийната сигурност, както и конкурентоспособността си в случай, че не се стигне до глобална но споразумение относно опазването на климата, нещо, което комисията не отчита. Нека да не забравяме, е, тези съображения, макар че изготвяйки, изготвяйки своето предложение комисията, меко казано казва, че а, очаква, че може би няма на 100% да се реализират а, плановете. Затова трябва да имаме вариант Б а това предполага а, да се отчитат и преходни енергоисточници, като например шистовия газ. А, Необходимо е да гледаме нещата холистично и да отчитаме и външната политика на Съюза. Енергийната политика трябва да бъде съизмерима с други измерения на нашата политика, като например външната политика, търговската ни политика, политиката в областта на развитието. Необходимо е да се отчитат вижданията на всички европейски институции. Това са идеи, които съм изложил в нашето становище от името на Комисията по външни работи. Трябва да се спазват всички е, изисквания, които сме създали, но преди да се занимавам с конкретните, отнасящи се до енергетиката и за в бъдеще, трябва да не забравяме, че и днес енергетиката е част от външната политика. Благодаря. Първо, бих искала да поздравя с добре дошли журналистите от Словения, които са тук на това публично изслушване. Аз съм сигурна, че по този начин хората ще бъдат по-запознати с това, което ние правим за тях, защото енергийният пазар не е нещо виртуално а, то навлиза в всяко домакинство. Е, становището, което аз съм изготвила, а, е, изхожда от а, е, правомощията на нашата комисия. Имаме предвид енергийната ефективност и устойчивото развитие. Комисията по околна среда е известна като ръководна сила не само в Европейския парламент, но и в Европейския съюз като цяло. А, ние обаче не забравяме, че в момента сме в криза е, и че конкурентоспособността в областта на заетостта намалява, така че устойчивото развитие очаква отговор във връзка с обновяемите източници на енергия, енергийната ефективност, изтичането на въглерод и така нататък. Прехода към устойчиво развитие е важен, сега ние знаем повече, отколкото знаехме преди 2008 година, е, че трябва да се търси много по-голяма ефективност в тази област, а това от друга страна стана и много по-осъществимо предвид кризата. Така че устойчивостта трябва да се осланя на услугите, на услугите и на технологиите, а не само на промишлени мерки. Ето защо в нашето становище е посочена ясна цел е, и целта е от гледна точка е, на Комисията по околна среда е много важна, а именно трябва да се определи какво ще бъде намалението на въглероден двуокис до 2050 година. А сега от Комисията по регионално развитие. Благодаря ви. А, аз мисля, че е много важно, че Европейската комисия предлага бъдещи сценарии. Е, статистиката е, за стратегията е, не е детер... от детерминистичен характер. Това е просто основа за конструктивен диалог и за дискусия и ние се надяваме, че нашите коментари и становища ще бъдат включени. Но за да започне дискусия, дискусия в регионите и изобщо е, с гражданите трябва да имаме някакъв проекто възглед за отражението на тези сценарии е, за държавите членки и за регионите, а такава оценка за момента липсва. Всяка държава членка е различна и трябва да върви по свой път до 2050. Ето е, защо е, ние е, искаме тази пътна карта да бъде разбита за всяка държава членка. Е, и е, съответно да има някакви количествени показатели за определените региони. Е, това е посочено в проекто доклада по пътната карта, но не и в окончателния вариант. Втората точка, която е важна за нашата комисия за регионално развитие е бъдещето на тази пътна карта трябва да бъде подкрепена с бюджетни решения. Политиката за кохезия не трябва да бъде разглеждана като замяна на фондове за енергийна ефективност. Политиката по кохезията може само да подкрепя действия в областта на енергетиката, като например енергийна ефективност, при положение обаче, че е, те насърчават цели за кохезионна политика. Ние не трябва да използваме а, е, а, е, посочения английски израз. В допълнение мога само да кажа, че различните сценарии за енергийна пътна карта са неосъществени, ако няма умни мрежи на местно и регионално равнище. Ние няма да постигнем децентрализирана зелена економика. Е, това е, е една от целите на бъдещите сценарии Последно изречение. Има призив за партньорство между европейските региони. Ние трябва да балансираме прилагането на целите в областта на климата с устойчив економически растеж, конкурентоспособност и енергийна сигурност на регионите. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Благодаря. Сега Лин Гошмит. Колега Шмидт. Но. Но на презент... Колегата тук ли е? Не, няма го явно. Интервенти. Добре. И така, приставаме към първата част от изслушването за газ. Мис Сартори, well, first of all, I would like to thank uh, having been invited today and представителя на Газ де Франс, господин Фостер. Добър ден! За мен е удоволствие да представя пред вас една от най-големите компании, които са участници в сектора, не свързан с енергетиката. Искам да се сроточа върху няколко основни а, части на нашата презентация. Ще се спра на основните препятствия, и ограничения. И също така а, имаме различни сценарии до 2050 година. За тази цел ще ви покажа няколко слайда с най-важните наблюдения относно тези сценарии за намаляване на въглеродните емисии. И така, нека да видим какви ще са сценариите, по които ще работим днес. Виждате детайли от доклади на Greenpeace, на Европейския форум за газ и различните е, доклади, свързани с енергийните перспективи на Международната агенция по енергетиката до 2050, включително и докладите на комисията. Една основна е забележка, едно основно наблюдение намаляването на емисиите ще стане чрез електрифициране на економиката. И тук виждате евентуалните варианти. До 2050 година виждате какво ще стане. Над 2550 тераватт часа. Това ще е консумацията. Това ще се дължи също и на голямото подобрение на енергийната ефективност. Като че ли подобрението на енергийната ефективност се оказва разковничето за бъдещето намаляване на емисиите. Електрифицирането ще стане най-вече в области като отопление на сгради и транспорт. Следващия слайд. Виждате петте сценария на Европейския съюз за намаляване на емисиите. Единият е енергийната ефективност, второто е диверсифициране на доставките и, и също така имате а, с повече ядрена енергия и по-малко въглеродни емисии и обратни. Виждате, светло-синята част на този слайд включва основните сценарии, които споменах. И имате също няколко графики, кои, пет, пет графики, които представляват пете сценарии. Това, което е видимо и което ще стане до 2300, консумацията ще бъде е сравнително стабилна до 2030. Това се дължи най-вече на подобряване на енергийната ефективност. Виждате на синята линия, тя ще бъде сценария с увеличаването на енергийната ефективност и мисля, че това ще бъде и най-добрия сценарий. Нека сега да погледнем общият микс от капацитети – за намаляване на а, емисиите. Според нашето становище, резултатите от Европейската фундация по климата, виждате, това е втората, а, второто стълбче на графиката, от ляво на дясно. Най-сложен възможен сценарий, който в момента съществува, ето този, виждате, е един уравновесен меланж от ВИ източници, също така въглеводородни източници и а, някои други. И оранжевата част горе, виждате над 500 мега а, байта са от някои нови източници. А също така, нещо, за което трябва наистина да се тревожим и което, на което трябва да наблегнем повече, е възобновяемите енергийни източници. Защо? Защото тези веги и също така междинни решения са свързани с времеви и с пространствен аспект. През изминалите 40 години Нека да не забравяме, че отделните електроцентрали са изградени до местата, където обикновено са били а, изкупавани горивата. Докато сега, когато имаме ВИ източници, а, тяхното позициониране ще става по различен начин. Това означава, че енергийната ни мрежа ще трябва да бъде преструктурирана. И е също може да стане така, че ще имаме в определени моменти твърде много енергия спрямо търсенето и ще трябва да намерим начин да се съхранява тази енергия. Нека сега да погледнем това, което Европейската комисия казва относно този микс от капацитет. Преминаваме към следващия слайд. От една по-обща гледна точка Европейската комисия също отделя голямо внимание на ВИ източниците, най-вече в морето, но уравновесена система тук ще се получи само в дългосрочен план. Знаете, че имаме доста условности, доста а, условия, които трябва да се спазват. И следващият слайд относно енергийният микс – за количествата, които ще се произвеждат в една декарбонизирана економика. Виждате, че и в различните сценарии все още си имаме производство от въглеводородни източници, което е поне 40% от общото производство. Иначе просто бих, не бихме могли да бъдем а, на ниво и да удовлетворим търсенето. Нека да стигнем до основните заключения от нашата дейност. Това е оценка на всички сценарии. Първо, мисля, че изграждането на мрежите е ключов елемент – за намаляване на емисиите в системата. Ако не направим първо и мрежовата инфраструктура, няма по никакъв начин да изпълним нито един от сценариите. Затова е толкова важно. Затова трябва да помислим как тези мрежи ще трябва да бъдат изградени, как, на каква цена и така нататък. Определено мисля, че тази тема заслужава дебат. Второ, смятаме, убедени сме, че имаме нужда от широка гама възобновяем енергийни източници. Било то в открито море, било на сушата. До... Надявам се, че те ще постигнат пълен капацитет до 2030 година. И не знаем какво ще е влиянието на всички тези цифри, на тези статистики върху нашето общество. Когато казваме, че ще имаме 600 гигавата а, вятърна енергия, дали това ще удовлетворява градовете? мисля, че можем да се придържаме към една ефективна економика и да произвеждаме енергия с по-малко разходи, например вятърна енергия в Северно море и да направим така, че тази енергия може да бъде също разпространена по електрическите мрежи от Северна Европа в Южна. Когато започнем също така да използваме все повече и междинните източници, знаете, че сме изправени пред големи проблеми, свързани с гъвкавостта. Например, централите работещи на газ. И после да видим и какви ще са другите възможности. Обедени сме, че така че въглеводородните източници и ядреното гориво също ще са част от енергийния микс. Трябва също да а, видим каква ще е цената, която обществото ще трябва да плати, ако искаме да платим, ако искаме да въведем е, енергийната ефективност. Мисля, че тази цена ще бъде доста висока за цялото общество. И поне за сега има много малко оценки, свързани с подобни инвестиции. И ние като инвеститор трябва да имаме дългосрочна визия и да имаме една дългосрочна регулаторна рамка. Не, защото не можем да инвестираме 1 милиард евро, примерно, в вятърна енергия в открито море, ако се окаже, че тази енергия няма да може да бъде използвана и да удовлетворява търсенето в останалата част на Европа. Благодаря. Благодаря за изказването. Веднага давам думата на следващия по 10 минути. Е, госпо... На следващият е, оратор господин Штефан Лайхтенбомер. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да говоря пред вас за енергийната пътна карта до 2050 година. Моите размишления се основават на едно съвместно наше изследване, извършено от Екоинститута. института а, заедно с института Випалтал. Сравнявам няколко различни сценария от различни про, а, предишни проучвания. Тук са показани авторите на тези концепции искам да се спрем на системата на електроенергията, защото за нея се е, отделя е, голяма роля и в е, енергийната пътна карта. От нея се очаква най-амбициозно да съкрати емисиите на въглеродни, въглеродни с Виждате с близо 99% в сравнение с 2009-10 там и е, могат да се получат най-големите проблеми е, в енергетиката, ако не обърнем внимание на този и под отрасъл. За това обръщаме толкова голямо внимание в нашия анализ на електроенергията. Ще започна с няколко сравнения. Това са няколко различни стратегии за намаляване на въглеровните емисии от, за производство на ел енергия чрез улавяне и съхраняване на въглеродния двокис, ядрена енергетика и възобновяеми източници. Виждате, че стойностите попада долгора в едни и същи а, а, групи от стойности, с едно изключение на, а, по отношение на улаването и и съхраняването на въглероден двуокис. Виждате, е, че понякога изследователите предлагат сценарии, които са с по-високи стоености, отколкото предложената от Европейската комисия. Какво можем да направим, за да овладеем силното, сил, силното влияние на нарастването на търсенето на, за, на електроенергия? Виждате, че на 30% трябва да се намали потреблението за периода до 2050 година. В повечето стратегии виждате, че се стабилизира търсенето и не се допуска неговото нарастване. Трябва да кажем, че това 50% увеличение, което виждате тук, трябва да се компенсира с съответни мерки чрез планирано развитие. Сега да разгледаме нещата от страната на търсенето. Транспортният сектор трябва да мине на електричество и по този начин да се намалят да се намали е, въглеродния двуокис, като се прехвърли от транспортната система в системата, свързана с електропроизводство. Затова е малко трудно да се следи как се променят реално стойностите. Това е част специално от а, е, а, е, прогнозите за развитието на сектора на електропроизводството, но и на другите отрасли, свързани с отделянето на въглероден двокис. Да видим от страната на търсенето. А сега да погледнем страната на предлагането и делът на възобновяемите източници, отново чрез сравнение на различни прогнози. Около една трета от а, е нейния дял в системата на електроенергията. Това означава на практика да не се използват а, въглеводороди а, в производството на електричество. Да погледнем сега на другата скала. В някои от проучванията отделят 80 до 95% на възобновяемите източници, а други между 32 и 42%, сред които и прогнозите на комисията. Разбира се, ние разглеждаме нещата цялостно с други източници на ел енергия, не само въглеродни двуокиси, а например слънчеви батерии или, или вятърна енергия, за да може да се постигнат тези а, стойности, както виждате в този сценарий. И а, виждате и третия фактор, две трети да, от електропроизводство да бъде от а, а, възобновяеми източници. Отново виждаме същата вариативност в а, системата, плюс а, възможностите да се включат а, технологиите за улавяне и съхраняване на въглероден двокис и ядрена енергия. Две а, альтернативи, които разбира се не се ползват а, с очакваното широко обществено одобрение. Тази графика очертава основните ни е, дан, данни, свързани с е, фотоволтаичната технология. Разбира се, има и други технологии. Виждате, първоначално разходите са много високи, над 4000 евро за киловатт час в пиков, е, при пиково натоварване. Виждате и другите сценарии. Проучванията на Euroelectric започват на 3000 евро, но след това остават по-високи и в сравнение с нашите прогнози и така нататък. Ако погледнете на 2010, всъщност реално разходите са били много по-високи, отколкото се е очаквало в сценариите за 2012 година. Всъщност очакваните стойности ще бъдат постигнати едва за 2020-2030 година. Това сочи, че е необходимо да се преразгледат всички тези сценарии. Може би разходите ще се променят като себестойност и това ще а, промени и а, посоката на развитие в бъдеще. В а, заключение съвсем накратко. А, пътната карта енергетиката до 2050 година в голяма степен съответства на други сценарии, е, предлагани от е, изследователи или очаквани от различни е, партньори. Това ще очертае дейности, области, в които ще са необходими политически действия, според нас. Както казах, основната стратегия на залегнала в пътната карта за енергетика до 2015 година е декарбонизацията на е, електри, електроенергията, за да се постигне това. От една страна трябва да се обърне внимание на повишаването на ефективността от страна на търсенето в резултат на предприяти политически действия. Това означава не само технологични изменения, но и други а, аспекти, като например аспектите а, е, на самостойността от а, е, страната на потреблението. Следващата поточка казва, в а, е, сценариите няма място а, за продължаваща без ограничение електропроизводство от изкопаеми горива до 2050 година. А, а, това може да продължи да бъде начин на производство в ограничени рамки, като например електроцентрали с гъвкаво работно време, които могат да се използват само в определени периоди и при нужда на мрежата. На следващото място включването на възобновяемите енергии към опорната система. То не може да има тривиална а, роля а, без а, а, да пренебрегваме и следващата точка – съответните роли на улаването и складирането въглеродния двокис и ядрената енергия. Техните роли обаче са високо несигурни, съгласно всички сценарии, не само този на комисията. Най-оптимистичните сценарии им дават не повече от 30% на всяка от тези две технологии. Разбира се, много е ниска вероятността да имаме сценарии, при които да има едновременно и висок дял на ядрената енергия и на технологиите, свързани с улавяне и съхраняване на въглероден двуокис. Благодаря ви е, подробностите от нашето изследване могат да бъдат намерени на посочения вебсайт, откъдето може да свалите самия доклад. Благодаря ви. Благодаря ви за изложенията. Сега ще дам по една минута за обмен на мнения, за задаване на въпроси, за да може да дадем думата след това на ораторите да отговорят. Е, госпожа Ван Брент първа пожела думата. Аз имам е, два въпроса, които мога да отправя и към двамата. Е, сега, говорихте за бъдеща енергийна система, по която всички сме съгласни, но въпросът е какво да бъде нивото до 2050 година. Обаче е, господин Фостер говори за вятърна енергия, за енергия на вълните и така нататък, но според мен има и много висок потенциал е, за малка производство на енергия в гражданите, например от вятъра. Е, вие имате ли предвид във вашите сценарии вятърна енергия, която да произвежда малки количества енергия в градовете? Втория ми въпрос е всъщност ние ще е, говорим за природния газ като уравновесяващ източник преди обновяемите източници, но ние като политици трябва да определим приоритети за инвестиции, как да се изразходват средствата. За в бъдеще трябва ли да, да има обновяеми източници и газ или обновяеми източници и, въз, и въглища, има все пак известна разлика. Е, председателката, благодаря ви. Е, е, господин, въпросът ми е първо към вас, господин Фостер. Вие говорите, че е доста възможно да има малки е, количества на газ, които да балансират обновяеми източници, но казахте до 2040 е, година, че всички твърди горива е, трябва да имат да, да, да се улавя въглеродният двокис. Обаче всъщност това вече не е гъвкаво и капацитета вече не е същия за постигане на баланс. Е, според вас има ли някакъв потенциал в факта, че когато се създава единен пазар за електричество, във всички случаи трябва да има много по-голяма свързаност е, е, и след като се постигне този единен пазар, ние тогава можем да постигнем баланс, защото винаги има някъде вятър, винаги някъде има е, слънце, но обаче какви са възможностите за улавяне и е, резерви на вятърна енергия. Сега, е, аз имам два въпроса. Първо, какво значение отдавате на ядрената енергия в енергия в сценариите за бъдещето? И по втори въпрос искам уточнение как си представяте себестойността на обновяемите източници в времето? каква, какъв енергиен източник ще бъде на лице и на каква цена? Така, следващия оратор. Госпожа Кастело Вера, въпросът ми е малко по-общ.

но всъщност аз е, искам да се спра на това какво е обословило е, позицията на комисията. Защото комисията предлага истинска промяна на парадигмата в енергетиката е, и именно в този контекст ние се спираме на политиката в околната среда, политиката спрямо климата, защото всъщност те взимат върховенство над политиката спрямо енергетиката. От чисто политическа гледна точка политика в енергетиката би изчезнала. Това е обратното на това, което се е правило до сега. Ние винаги сме говорили за сигурни доставки, за конкурентоспособни цени и така нататък. Но всичко това сега е, остава на страна, защото се говори за обновяеми източници. Природния газ е, е преходен енергиен източник, твърдите горива също е, с електрическите автомобили и така нататък. С други думи, е, политиката в областта на енергетиката, във вида в който е определена, би била по-скоро промян... Е, политика в областта на околната среда и спрямо промените в климата. Но това обославя всичко останало и според мене съдържа доста проблеми. Доста проблеми в пътната карта, защото е, пътната карта има за задача да се занимае само с промените в климата т.е. трябва да се постигне международно споразумение, за да се постигнат е, тези цели. Но ако няма международно споразумение, всичко това е, просто пропада. Е, трябва ни международно споразумение, ако искаме да приложим този възглед за политика в областта на околната среда и на енергетиката. Искам да чуя вашето мнение. Председателката, благодаря ви. Благодаря. Да, може би. А, вие не произнесохте правилно моето фами... фамилно име, за това не ви разбрах. Благодаря ви за предоставената ми възможност и за това, че мога да задам няколко въпроса. А, сега. Е, предвид дългосрочната енергийна политика, аз трябва да заявя, че за мен е, тази политика се вписва в, като енергийна независимост и сигурност. Е, само това може да бъде така фокуса, основната цел на подобна политика. Сега, за е, обновяемите източници. Аз съм сигурна, че до 2050 година една трета от източниците ще си бъдат същите, няма да са се променили. И е, на трето място, е, какви са вашите идеи? Каква е стратегията спрямо альтернативните енергийни източници? Е, които могат да бъдат разхитени до 2050 година и могат да се превърнат в е, е, отпадък. Как да се справим с този отпадък? Например, говорим за фотоволтаичните батерии, слънчева енергия и прочие. Изобщо как ще се справим с отпадъците и как ще насърчаваме инвестициите в малките енергоисточници. И е, благодаря ви. Аз имам два въпроса. Първо е за предположението е, за използването на тази пътна карта до 2050 година. Какво е мнението ви за тези е, предположения за доста амбициозен дял на обновяеми източници, енергийна ефективност и особено за е, предположението, че е, какво ще стане, ако няма международни действия за промяната на климата? Какво ще стане, ако не се вземат решения? И не е твърде вероятно е, международните действия да стигнат до споразумение. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е Господин Лихтенбурмер вече каза, че обновяемите енергийни източници са разнообразни и че не може да се има такова доверие, че са по-непредвидими е, и, и те имат различни характеристики спрямо е, резервните енергии и за това искам да ви попитам каква е, политическа рамка е необходима, за да има достатъчно електроснабдяване. Е, някакви стимули или пазар на капацитета и така нататък. Благодаря. Президент. Е, Благодаря. Госпожо председател, Жан Пол, ти има думата. Знаем какви са капацитетите ни за нови открития, но също така и как да си управляваме бюджета. Искам да попитам, за съжаление, много често тук бюджетните въпроси вземат надмощие спрямо научните. Така че, мислите ли, че можем да имаме някакво достоверно, някакво крайно решение? Относно геотермалната енергия, например, в моята община, откъдето идвам, имаме такива източници за една подземна геотермална енергия. Ще е, има ли някакви средства, които ще се отпускат, за да имаме евентуално разглеждане и използване на тази енергия? И накрая искам да попитам, а, каква е вашата политика относно инфраструктурата и нейната собственост? Защото в момента има всякакви типове собственост на инфраструктурата и дали в момента не допускаме грешка, че не организираме цялата инфраструктура, енергийна и, и дигитална инфраструктура в една обща инфраструктура под шапката на Европейския съюз. Благодаря. Колегата Джерек. Благодаря когато говорим в дългосрочен план, като че ли се получава една научна фантастика, защото ние тук си говорим без да си набелязваме коректни цели. Това, което ни липсва е оптимална реалистичност на сценариите. Когато говорим за тези сценарии. Не говорите въобще за използване на въглища в електроцентралите. Говорите само за съхранение, улавен, улавен и съхранение на въглерод. Но на този етап тази технология е само в експериментален стадий. Какво ще правим с, с а, централите, работещи с въглища? Няма ли възможност да се построят чисти такива централи? тези централи вече съществуват и а, имат над 50% ефективност. Значи те биха могли да бъдат разглеждани като един, едно междинно решение поне до 2300. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожа председател. Ева Херцог има думата. Искам да попитам господин Штефан Лехте Бурмер – имали ли сте възможността да погледнете регионалното влияние? Защото отделните държави членки имат различни енергийни източници. Регионалните разлики трябва да бъдат взети предвид. Не може да има един абсолютно еднакъв енергиен пазар за Европа. Направили ли сте проучвания в това отношение? И към колегата от GDF Суес – Вярно, всеки енергиен проект е голяма отговорност. Трябва да отвоим енергийната ефективност и едновременно с това трябва да инвестираме в климата. Въпросът ми е. Нека да не забравяме, че климатът не е толкова хомогенен, както търсенето на енергия. Как отделните държави, които са изправени пред различни предизвикателства, ще се изправят и ще се справят с различните си проблеми. как ще удовлетворим нуждите и на климата, на околната среда, и на населението, и на индустрията. Какво мислите да правите в това отношение? Благодаря. Госпожа Коларска-Бубинска. Благодаря. Определено съм е заинтересован от това как ще постигнете целите. Не само тук да изброяваме цели. Имаме нужда от ясен път към тези цели. Така че определено се интересувам да разбера как, какво ще стане, как ще се получат тези цели в настоящата криза и какво ще стане с бюджетните ни ограничения. И другият ми въпрос. Не смятате ли, че трябва да изградим един план за Европа 2050 и отвъд 2050, защото тези цели не могат да бъдат постигнати до 2050, особено ако вземете предвид, че някои европейски економики са базирани изцяло на енергия от въглища. Та, такава енергийна революция в някои държави не може да бъде осъществена до 2050. Благодаря. Благодаря. Това са въпросите. А сега всеки от нашите гости ще има 3 минути за да отговори на въпросите. Имате думата. Благодаря. Ще се опитам малко да обобщя въпросите. Първо, имаше въпрос относно, който се повтаряше и който беше относно технологиите. Мисля, че а, това, което тук ви представих като технологии, това не са измислени от нас технологии, това са външни изследвания. Да, относно технологиите, смятам, че всички институции са се ограничили само до, така се каже, зрели технологии. Например, а, морските технологии не са включени или са представени съвсем малко, просто защото те не са чак толкова развити. Тук отговарям на въпроса на госпожа Ван Брент. Такъв е случая с вятърната енергия в морето, такъв е случая и с фотоволтаичните панели. Много от държавите е, избират такива офшорни вятърни паркове, защото а, това е много по-ефтино. Но можем също така да си представим, че в един дългосрочен план тези области, тези вятърни паркове ще се увеличат или че е, ще се прехвърлим на други по-дребномащабни такива. Относно геотермалните енергии, те не са включени на този етап, но в дългосрочен план – много е вероятно да се превърнат част от бъдещият енергиен микс. И имаше въпрос относно нуждата от капацитет. И как трябва да се изградят мрежите. Мисля, че когато имаме едни масивни мрежи, лесно може да се прехвърли излишъка от енергия на едно място от друго. Но липсата на капацитет не може да се реши с разширяване на мрежата. Например, тази година февруари в Европа, знаете, имаше много студена вълна. Нямаше слънце, така се каже, почти никъде. В такъв случай имаме нужда от огромен капацитет – защото голям брой от държавите а, все още разчитат на електричеството за отопление. Така че все още имаме проблеми и мрежите няма да го решат. Относно бъдещето на улавянето и съхранението на въглерод. Това ще е част от енергийният микс. Нямаме идея относно дела, който то ще заеме но е много трудно да си представим система, в която ще съдържа, е, ще използва ядрена или газова енергия без технологията за улавяне и съхранение на въглерод. Аз също ще се опитам да отговоря на въпросите, свързани с технологиите. Въпросът за улавянето и съхранението на въглерод е много, много важен. Има много, много въпроси в индустрията. И ние все още не знаем дали ще имаме тази технология на практика. Когато говорим за въглища или газ, от климатична гледна точка имаме критична нужда от тази енергия, но а, а, тази, тази възможност за хранение е сравнително ограничена. И мисля, че трябва да се сроточим най-вече на природния газ като ресурс. Имаше друг въпрос относно а, климатичната еко... политика. Перспективите не са особено добри, но се надяваме, че ще има промяна, защото климатичните промени ще са постоянни, за съжаление. И, за съжаление, а, всички тези сценарии са а, добри от друга гледна точка. Те им осигуряват нуждите ни и освен това създават заетост. Относно въглищата и тяхната употреба, мисля, че това е проблем най-вече от екологична гледна точка. Но дори това, което наричаме зелена технология при въглищата, все пак произвежда емисии. Ако слезем на регионално ниво, много добър въпрос, много актуален въпрос, има национални сценарии. Разбира се, има, предполагам, и други проучвания, но ние не можем да анализираме абсолютно всички. Но е важно да се покрият тези въпроси и да се вземе предвид разликата между регионите. Относно економическите въпроси, смятам, че имаме възможност за реинвестиции. Някои хора тук вече споменаха. Имаме един, една революционна промяна в енергийната схема. И имаме стара схема и в момента влизаме в нова схема. Но в момента мисля, че имаме голям потенциал. Тази нова схема има голям потенциал за използване на новите технологии, за използване на повече е, работни места. И това е, може би, едно от най-интересните полета а, за преодоляване на голям брой проблеми. И за това трябва да имаме добро, адаптирано инвестиране в тази област. Разбира се, това е предизвикателство, но това е най-многообещаващото поле на действие. С много и економически решения. Благодаря. Bene, ringraziamo moltissimo i nostri relatori anche per la capacità di sintesi. Vi chiediamo di lasciare... Много благодаря, че спазихте отделеното време. Много се съжалявам, но ще трябва бързичко да ви помоля да слезете от подиума, за да бъде заед той от следващата група докладчици. Вече малко изоставаме от графика, трябва да отбележа. Боя се, че наистина много пришпорваме нещата поради ограниченията във времето, което много ни затруднява. Надявам се това да не затруднява и тези, които ни слушат, но просто не можем да си свършим предвидената за деня работа. Имайте предвид, че има още четирма основни докладчика, а трябва да спазим а, графика, е, трябва поне на тях да отделим достатъчно време, за да може да ги чуем е, както трябва. И така, нека всички, които се изказват, да е, подхожда с чувство за отговорност. Така, е, давам думата на господин Фоликс Хьофнер Ва... Извинете, Фаген Малвик. А, стратегическа политика. А, благодаря ви. Аз съм от фирмата Statcraft. Една а, компания с, с дейност по цял свят. Ние сме номер едно в производството на възобновяеми енергоисточници. А, може би това е нещо, което може да запомните от слайда, който виждате. Как стоят нещата днес в сравнение с 2008 година? Е, по вече половината от инсталираните мощности работят. Това е добрата новина но както предполагам всички знаят, има и новини, които не са така добри. Цената на въглерода не, а, и европейската схема за търговия с емисии не действа както се очакваше. Няма изместване, нарисирано на пазара, например. А, а, поради тези цени от а, нефт към а, газ. Следващото нещо, което показваме е, че търсенето на, е, електроенер... на енергия в е, Европа остава е, непроменено като графика, така се очаква да остане и в известно време. Показаните данни са за Европейски съюз 27 държави членки и за Германия отделно. Какво означава това? Това създава проблеми и за фирмите като нас, заедно с ниската цена на въглерода. А, също така а, непроменливата крива на търсенето не ни ориентира на къде да извършваме инвестициите, защото ако се е, извършат повече инвестиции в възобновяема енергия, цените ще паднат и за нас ще бъде трудно да извършваме допълнителни нови инвестиции. Така че нашата фирма, например, инвестира все повече извън Европа, където а, търсенето на пазара расте. Това е а, една информация, която може да помогне за формирането на политиката. А, всички изградени а, производства на енергия, използващи ВЕИ в Европа, са показани на тази карта, но тази енергия трябва да стигне и до потребителя, за което е необходимо да се изгреждат съответните мрежи. Разбира се, без между системни връзки няма да имаме единен енергиен пазар. Това е начин да се обвърже Европа и да се намерят и економически ефективни решения за в бъдеще. А, поставя се въпроса и за друг вид а, инфраструктура, нещо, което ние днес не обсъждаме, но то също следва да се разглежда, именно изграждането на петроло и газопроводи. И какво ще стане а, по отношение на улавянето и съхранението на въглерода. Дали още вярваме в тази технология и как ще се променят плановете ни без нея. Няколко данни, за да иллюстрират сериозността на обсъжданата тема. Ето къде се намираме е, днес. Е, над 600 е, частици на милиграма е замърсяването днес, което означава, че сме тръгнали към глобално затопляне с около 6 или 8 градуса. Може да се каже, че каменната ера не е приключила, защото се е изчерпал камъка. Нито пък ерата на изкопаемите горива ще свърши поради тази причина. А политиката трябва да се намеси, за да ни попречи да извличаме всяко природно изкопаемо, на което попаднем и да ограничим използването на въглища. Ако строим допълнителни тръбопроводи и газопроводи, съответно ще се изграждат нови тецове и ще трябва да се справяме и с тяхното влияние върху климата за следващите 50 години. Това също трябва да се включи в разчетите. Виждаме че поради тази причина в прогнозите се казва, че още няколко десетилетия в употреба ще бъдат изкопаемите горива. Поставя се и въпроса за това колко ще струва технологията за улавяне и съхраняване на въглерод. Какво трябва да се направи? Е, трябва да продължим да изграждаме ВЕИ в Европа. в нашия отрасъл се казваше като слоган Кажете да на ВЕИ. А, така че очакваме да продължат субсидиите за ВЕИ през следващите няколко години, но в края на краищата те трябва да станат в един момент самостоятелни и да бъдат економически ефективни така че подпомагането е заложено до 2020 година, а за технологията CCS, улавяне и съхраняване на въглерод, е, това подпомагане трябва да продължи по-нататък. едновременно е необходимо да изграждаме нови мрежи и междусистемни връзки, за да решаваме сега очертаните въпроси. Също времено електрификацията ще увеличи търсенето а, и ще бъде привлекателна и за инвеститорите, но имаме нужда от една силна цена за въглерода. Но Остава ни още няколко месеца през сента, за да е, решим този въпрос. След 2020 година ще ни трябва система, която да промени нещата на пазара производителите ще могат на принципа на пазара да бъдат по-силно привлечени към по-зелени решения. А, по отношение на карикатурата, аз не смятам, че сме обречени. Обречени сме само ако решим, че с днешни решения ще намерим отговор на въпросите на утрешния ден. Благодаря ви. Благодаря много. Сега Филикс. Хефнер от Института по економика на енергетиката от Кьолнския университет. Сега, аз искам да кажа няколко думи за е, интеграцията на европейската енергийна политика. Е, сега, е, примерите, които ще посоча, са от е, електричеството. Това обаче не е свързано с днешната дискусия. Говорим за хармонизиране на ВЕИ в Европейския съюз потенциала и съответно това би довело до сигурност на доставките и защо трябва да се търси някакъв механизъм за капацитет. Разбира се, има и други потенциални е, е, печалби. Сега има някои препятствия, какво трябва да се направи, за да се преодолеят те на европейско ниво. Първо, хармонизиране на системата за подкрепа на обновяеми източници в Европейския съюз. Енергийния институт в Кьон е, още 2010 година е, направи проследване за печалбата от е, хармонизиране до 2020 година на Европейския съюз и какъв би бил магнитуда т.е. откъде може да се осъществи, как може да се осъществи хармонизирането в обновяемите източници. Е, тук виждаме е, къде са най- е, най-ефтиното производство на ВЕИ в Европейския съюз. А, сега в Северна Европа, разбира се, това е в, от вятъра а, а, и трябва да се използват най-добрите възможности за мрежата. Трябва да бъде по-ефтино, и ако се изгради мрежа, ако има слънчеви, слънчева енергия, в, е, в Германия няма достатъчно слънчева енергия. Тоест, трябва мрежа и тук стигаме до предизвикателствата. Ясно, е, че има потенциална печалба. Сега трябва да се изгради мрежа, тук имаме е, до 2020, до 2050 година и тук е, е, виждате в тъмен цвят дългосрочната перспектива до 2050 година при е, най-ефтино производство на енергия е, и износ е, в е, периферията имаме обновяеми източници. Сега трябва е, е да има разширение на мрежата. Но Важното е, че при подобни действия е, трябва да има и е, дистрибуционна мрежа в Европейския съюз. Искам да посоча един пример. Италия. Виждате, Италия не е нито черна, нито е сива. Е, нещо междинно, т.е. Е, в е, този сценарий дългосрочно до 2050 година, без никой да знае какво ще стане. Италия е самозадоволяваща се в електричество, обаче виждате, че трябва да се разшири мрежата до Италия и съответно има и електричество от слънчева енергия, което постъпва от юг обаче има доста висок 20 000 далекопроводи. Кой обаче ще плати за тях? и как ще се възстанови средства на национално ниво. Тоест, пример, че трябва да има европейски действия. Сега какво трябва да се прави на европейско ниво и след това на, от всяка държава членка? на европейско ниво винаги най-важното е да има и ясна политическа цел. Това ще бъде е, политика в областта на климата. Какви са мерките за да се постигнат? Трябва да има и ясна и хармонизиран е, механизъм за подкрепа на е, производство на електроенергия от обновяемите източници. Сега а, трябва да има нещо като а, компенсаторен механизъм за тези, които плащат и тези, които пряко се ползват. Тоест трябва да има а, дислокация на фондовете от европейския бюджет към държавите членки и да създаде механизъм за а, частни стимули. А, знам, че въпросът е сложен. Знам, че трябва да помислим допълнително. Мисля, че на, държава, на ниво държава членка не може да се направи кой знае какво, просто да се кандидатства за механизми, които са създадени на европейско ниво. С други думи, не трябва да има при покриване на мрежите. Примерно всичко, което се прави, да кажем, за цената на въглерода. Не трябва да има припокриване. покриване. Втория пример, на който ще се спра накратко, е въпросът за това как да подкрепим капацитета. За резервни мощности, да. А, и а, какви са, какво е търсенето на електричество, обновяемите източници. Е, трябва да се види всъщност какви са целите и е, да, знаем, че винаги има е, пиково искане и така нататък. Тук виждаме на определена държава членка, Германия, ноември 2011 година, имаше три дни, през които изобщо нямаше вятър. И ако си помислите за е, електрическата система, е, е, ако 50% е от обновяеми източници, тогава възниква проблем. Т.е. трябва да има резервни мощности за подобен случай. Така че а, а, трябва да имаме предвид на национално ниво и на европейско ниво и а, портфолио за обновяеми източници. Тоест, трябва да се намалява търсенето и да се търсят резервен капацитет. Ето, вижте тук намален вятър какво може да става само, един, само с един час в Северна Европа и а, е, си представете какво би станало в а, е, цяла Европа. Така. А, сега, какво би а, е, попречило постигането на, на такава печалба? Да се намали капацитета за сигурност на електроснабдяването, но все пак трябва да запазим резервни, резервен капацитет в Европейския съюз. Но тук имаме проблема при международна мрежа, към която се стремим, която е абсолютно необходима. Това е част от целите за, до 2020 година. Международната мрежа могат да Това е, е типичен проблем, който може да се е, да възникне на европейско ниво е, за да се избегнат проблемите, пред които могат да се изправят някои държави членки при сигурността на доставките. а, изобщо как държавите членки искат да има сигурност на доставките. Нашия е, капацитет, пазарна капацитет, всичко това в край на краищата няма значение. Виждате, е, че всяка държава прави нещо, но е различно. И накрая Искам да поставя ударението върху това, че най-голямата, най-голямия принос на Европейския съюз не би било пари, а, а по-скоро за механизъм да има инструменти за частно стимулиране за постигането на тези цели в политиката, това ще бъде шанс за постигане на целите на нашата политика при възможно най-низка цена. Значи въпросът не е до пари, а до механизми. Grazie veramente per questa relazione. Adesso... Благодаря. И така, стигаме до дебата по тази тема. Не повече от минута за въпросите, тъй като има и друг група за дебат. Така, колегата Завела има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много скептична настроена относно тази газова инфраструктура. Имам предвид тръбите. Толкова ли сте уверени, че ВИ източниците могат да доставят енергия за абсолютно всички членове на Европейския съюз. Има държави, които са доста отдалечени, а има държави, където няма газ, примерно. И те не биха могли дори да оцелеят без а, а, газ, а, само на, енергийни, на възобновяеми енергийни източници. Те нямат вятър, нямат а, слънце, нямат нищо. Госпожа Ван Брент. Благодаря за интересните презентации. Искам тук да се включи едно социално измерение, особено когато говорим за възобновяеми енергийни източници, особено като се прави, че те ще са основата на бъдещата ни енергийна политика. Един от въпросите, поне в нашата държава, но знам, че такъв е и в други държави, е, че все повече се увеличават фактурите за крайните потребители, фактурите за електричество. И това до някъде се дължи на възобновяемите енергийни източници. Предполагам, че това ще бъде краткосрочно. Но наскоро четох много интересна статия за Германия, а именно, че днес Германия е една от лидерите в използването на ВИ източници в Европа. И един от ефектите е, че е, в момента вече е, цената на електричеството спочна да спада. Е, така че предполагам, че това ще стане в дългосрочен план навсякъде. Ако обаче използваме 40-50% от цялата ни енергия да бъде възобновяеми енергийни източници, предполагам, че ще имаме възможност да намалим сметките на потребителите. Така ли ще бъде? Права ли съм? Благодаря. Сега колегата О. Благодаря. Искам да попитам относно хармонизацията на различните схеми за подпомагане. Защо считате, че държавите членки не са използвали всички възможности за, за сътрудничество по различните механизми. Това би било най- най-добрият начин за тях е, и в, да подпомогнат възобновяемите енергийни източници. И второ, в дългосрочен план, това, което ни казвате тук за намаляване на цените за електричество, това е много атрактивно, много привлекателно, но не мислите ли, че е малко нереалистично да говорим за такава тясна свързаност на мрежите? Защото едно такова отдалечено място, като Ирландия, примерно, трудно би могло да се свърже. А пък това означава, че ще има много голяма нужда от връзка по мрежите, за да можем да постигнем целите, за които вие тук ни говорите. Благодаря. Благодаря. Колегата Херцог има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам за за това, което казахте, че няма да се увеличи търсенето на енергията за следващите години, но пък други пък казаха, че ще се отвои. Защо има такива големи разлики? Ако наистина се отвои, трябва да, да го обсъдим тук. И за това гъртищийство, което някои държави ще ползват, някои държави също могат да го направят не само за енергията, а но и за а, финансовите ресурси на Европа. Така че а, това също е проблем, който, който съществува и трябва да видим как да се отървем от това живеене на гърба на други в двата случая. Аз съм докладчик по външното измерение на енергетиката и мисля, че трябва държавите, всички държави да дават статистики. И мисля, че единственото решение е да имаме до някъде поне хармонизирана енергийна политика. Благодаря. Благодаря. А сега ораторите ще имат две минути всеки, за да отговорят на въпросите. Okay, thank you very much for the questions. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на някои от тях. Когато говорите за ам, различните тръбопроводи, газ, не, разбира се, че трябва да мислим за разликите в регионите. Имаме нужда от дискусия, за да видим какво ще е търсенето на енергия за в бъдеще. Но говорим дългосрочен план 2300-2050. И това трябва да се реши преди да започнем да строим масивно енергийна инфраструктура, защото де-факто ние ще заключим огромни средства там. Това е дискусията, която трябва да, да проведем за в бъдеще. Още нещо. Относно търсенето, няма да се увеличи. Ще бъде сравнително същото през следващите десетилетия. Но ако вземете решения да вървим към електрифицирани коли, тогава естествено, че ще има увеличаване на търсенето на електричество. Но а въпросът е дали това ще се случи от само себе си или ще имаме политическо решение. Разбира се, и в двата случая ще има все по-голямо търсене и все по-голяма нужда и от е, ВИ. Относно фактурите и сметките на крайния потребител, отговорът е – ако се изгради масова инфраструктура, свързана с мрежите, това трябва да е а, също разпределено в цяла Европа. Трябва да имаме решение, което да е максимално ефективно и от финансова гледна точка. И трябва да имаме трансгранични решения. Благодаря. А сега следващия оратор за две минути. Нека да кажа и аз няколко неща. Европа вече има много силни инструменти за хармонизация. Това е търговията с емисии. Поне това от климатична гледна точка. Вторият по... То, вторият въпрос как да бъдем по-ефективни. Разбира се, винаги има възможности за по-добро, но бихме могли, когато изчисляваме, бихме могли да наблегнем повече на инженерните разходи. И въпроса за социалното измерение относно сметките на потребителите. В економически план в момента не слагаме всичко сега на сметките, така да се каже. Е, то винаги е имало допълнителни странични разходи, прибавени към сметките. Така че не мисля, че електричеството ще стане по-ефтино или че ще стане много по-скъпо. Виждам, че напоследък електричеството става по-скъпо. Говоря за, за крайните потребители, това, което виждаме на, на сметките си. Именно за това е, трябва да търсим, трябва да търсим по-ефтини решения, трябва да търсим решения, които да са максимално ефективни. Защото не можем да продължаваме така. Ще става все по-скъпо. Това, което правим сега, е невъзможно да бъде продължен за бъдеще. Не може, не може всичките ни разходи да се прехвърлят върху потребителите но мисля, че би могло да стане да се намалят сметките, когато започнем да приближаваме към целта. Благодаря, казва председателката. Благодаря на нашите оратори. Благодаря за присъствието ви. А сега сменяме изказващите. Стигаме до третата част от нашата дискусия. И така, новите оратори застават тук до мене. И ще дам думата на представителя на Европейската комисия е, Мехтел Филс. Благодаря, че ме поканихте. Ще се изкажа съвсем накратко, като ще се опитам да включа в изказванията си някои въпроси и изказвания на депутатите. Първо, няма нужда вече да ви представям пътната карта, за, защото а, тя се приема а, вече като част от нашите усилия за намаляване на въглеродните емисии между 50 и 95% процента до 2050 година. Това е документ, разгледан и е добрен от държавните ръководители, а, както видяхме, това във връзка с работа, която е извършена от РОС, доста други партньори работят в тази посока в държавите членки, както и на международни изследователски екипи, но ако се съберат данните само от национално ниво, не може да излезе сметката. Има повече внос, отколкото износ. Трябва да имаме по-европейски поглед към е, енергийното ни бъдеще. То не става въпрос за прогнози. Това е нещо, което трябва да гарантира по-голяма сигурност и на държавите, и на инвеститорите и да ни води по-напред. И накрая ще се спра на следващите стъпки, които планираме. На първо място искам да подчертая, че изготвихме енергийната пътна карта предвид на основните три цели на енергийната ни политика, а именно устойчивост, сигурност на доставките и конкурентоспособност. Ще дам а, примери съвсем накратко. Много е важно и трите аспекта да бъдат обхванати макар че си поставяме за цел от, а, като даденост за намаляване от 80 до 95% до 2050 година. Ние разгледахме вноса и износа, цената и себестойността на различните видове енергия. Както обясних, проиграхме различни сценарии за намаляване на използването на въгле... водороди. Основно трябваше да се включат всички различни държави членки. Имаме сценарий с много големи стойности, а, имаме с висока енергийна ефективност, с диверсификация на а, технологиите с много висока процент ВЕИ, с запазване, забавяне на влизането на улавянето съхраняването на въглерода, с ниско и високо използване на ядрена енергия и един с съгласно продължението на Европейския съвет. Използваме технологиите, в нашите модели не сме включили а, шистовия газ защото това, или шистовия нефт, защото това е нещо, което комисията тясно следи, занимавайки се с всички нови публикации. И а, тъй като този сценарий бе изготвен края на миналата година, нямахме достатъчно информация за да го интегрираме. Но включихме геотермалната енергия и децентрализираното и централизирано производство от ВИ. Какво можем да кажем по отношение на сигурността на доставките? Навсякъде имаме спада на <clears throat> зависимостта. А, а, с увеличаването на карбонизацията. Това означава не, че намаляваме потреблението на изкопаеми горева, а по-скоро, че засилваме дяла на ВЕИ. ВЕИ има като происход Европейския съюз. Цените на електричеството бяха обсъдени вече от предходните група доклади а, бе, с, с карбонизацията, нарастването на цените на тока ще бъде до 2300, макар и по друг начин. Основното е, че трябва да модернизираме и повишим степента на интелигентно управляване на мрежите, плюс да добавим ВЕИ, защото на много държави членки инфраструктурата за пренос е, е остаряла така че това е потребност, която трябва да намери своето решение с или без декарбонизация и ще има своето отражение върху цените на тока. Държавите членки ще трябва специално да обърнат внимание на цените на тока за домакинствата, защото той ще остава като въпрос с или без декарбонизация. А, нашата а, работа ни а, доведе до извода, че декарбонизацията е възможна. Не е по-скъпо, отколкото при сега осъществяваните ни политики. Това вече подчертах, е, е защото в по-малка степен а, разчитаме на вноса на а, изкопаеми горева и засилваме интеграцията на ВЕИ от собствени източници. На следващата стъпка енергийната стратегия, а, както енергийната а, пътна карта трябва да се разглеждат. Това е тяхната цел – те разглеждат продължителен период. Именно това се случва тук в момента, това се случва и в държавите членки. Това е нашата основна цел, за да можем да следим предвижването към заложените в стратегията за Европа 2020 енергийни цели и да ги постигнем. Ние първо трябва да ги постигнем на европейско ниво. Неодавна бе приета енергийна и директивата за енергийната ефективност, която също ще допринесе за съкръщаване на енергията с а, економията, а, постигнато на економия от енергия с 20% а това е политическата рамка за енергетиката на Европейския съюз до 2030 година. Това е нашата следваща стъпка. За това ние на базата на пътната карта от 2050 и на новия анализи и, например, на актуализиран сценарий за безбазисната линия, тъй като старият базисен сценарий, е, който се използваше като референтна, беше от 2009 година. Използвайки новата информация от държавите членки тази година или началото на едната, ще имаме нов референтен сценарий, за да имаме готовност за рамката за 2030 година. И накрая, това, което сме посочили като заключение – имаме три варианта без съжаление в дългосрочен план. Тоест, без е, е, съжаление, защото сме договорили тези неща. Имаме а, нужда от повече възобновяема енергия, от нова а, е, и модернизирана инфраструктура и определено по-висока енергийна ефективност. Благодаря. Господин Янковски от Полската търговска палата следващия оратор. Witam Państwa bardzo serdecznie. Добър e, e, ден, дами и господа. Основната цел на моето изложение ще бъде да ви покажа как ще се отрази енергийната пътна карта 2050 е, на Европейския съюз. Бих искал да посоча и някои слабости на документа е, и те могат да станат обект на обсъждане за бъдеще. Е, ще бъда кратък, тъй като не разполагам с много време. Нека да започнем с следното. Какво сме направили до сега? Е, имаше доста промени в нашите цели. До сега беше 20%, но по новото предложение е 80% до 2050. И това се смята за предизвикателство за целия Европейски съюз. Е, в предложението на Европейската комисия с оценка на въздействието е, те бяха те бяха изготвени и за Европейски съюз, и извън Европейски съюз. Нямаме нова оценка на въздействието на ниво държава членка. Ето защо ние не можем рационално да обсъждаме предложението на комисията. Първо трябва да чуем анализа на държавите членки. Сега искам да ви запозная с проучване, което беше направено за Польша съобразно модела, който беше използван от полското правителство. Ние сме разгледали три различни сценария с, с три е, различни възможности за намаление на въглеродния двокис. Първо е без е, намаление на въглеродния двокис, т.е. Е, едно продължение и прилагането на пакета за климата и сценария декарбонизация 80% намаление до 2050 година е, поне е, до сега заключенията възоснова на е, изследванията, проведени от Европейския съюз, са следните. Ние изследваме ситуацията за цялата економика, за е, жилищата, за промишлеността и за енергийната система като цяло. И основният резултат от е, полското изследване е, че ако въглеродните емисии спадат във всеки сценарий, но най-много спадат при декарбонизацията. Е, е, можем тогава да сравняваме ситуацията с тази от 90-та година. И, и 70% е, намаление. Тоест, това ще доведе до увеличение на цената на енергетиката, удвояване на цената на електричеството и същото засяга и цената на отоплението. Това е много важно за бюджета на семействата. Е, отражението върху полската економика е много по-чувствително, отколкото е, средната стойност в Европейския съюз. Висока енергийна криза означава намаление на економическия растеж, като започнем 2020 и може би ще приключи до 2040 година само след 2040 година може да се наблюдава някакъв обрат на тенденцията. Ако приемем новите цели, това означава, че цените на енергетиката ще се увеличат още повече и ще има спад в економическата дейност след 2040 година. Тук виждаме колко средно изразходват домакинствата за енергия. Е, най-високата цена в Польша за сега е около 15% е, от бюджета на домакинствата, е, повече, повече от 12% от бюджета на семействата, т.е. много повече от средните стоености за Европейския съюз. Това е енергийна бедност. Виждаме, че е, само при либерален сценарий имаме възможност да намалим цената за домакинствата, но при декарбонизация тогава е, този процент ще стигне до 40 е, 50% до 2020 година. Тоест огромно увеличение на енергийната бедност в Польша. Политиката в областта на климата предполага допълнителни разходи и за промишлеността особено преките е, разходи, е, свързани е, с системата ЕТС, непреки разходи от по-високите енергии на мрежите и данъка върху въглерода. И от година на година това ще расте. Химическата промишленост, стоманата, мета и производство на хартия и миното дело ще пострадат най-много цената ще остане висока и дори ще нарасне там, където има изтичане на въглерод. Тоест една трета от промишлеността в Польша ще бъде застрашена, а те съответно наймат повече от 8000 човека. Има проблеми с конкуренцията от съседни страни, например Украина и Беларус, които не са обвързани с политиката на Европейския съюз. Виждаме, че отражението ще, ще бъде чувствително променливо е, ако инвестираме е, два пъти повече в инфраструктурата, но себестойността на е, производство на енергия ще се увеличи също. И тук на този диапозитив виждаме преките разходи от прилагането на тези програми 20%, 80%, особено е, в жълто, е, е, когато имаме сценарий на декарбонизация, цената ще расте във времето, а освен това ще има и закъснения. Ще има и закъснения, когато целите станат задължителни. Емисиите на въглероден двокис ще намалеят, обаче ще се увеличат цените на сертификатите, които ще се закупуват. И е, до 2030 година ще имаме разходи от повече от 40 милиарда годишно. И е, сега е, едно е, кратко представене от оценката на въздействието. От една страна е, има разнообразяване на технологиите, но като цяло резултатите са отрицателни както за Польша, така и за други страни. Така че можем да се зададем въпроса дали не прекаляваме. Но за да дадем отговор на този въпрос, трябва да погледнем оценката на въздействието в Европейската комисия. Виждате, че Польша е отрицателно засегната и то по-чувствително от други страни. Ако погледнете пакета за климата, ще видите, че резултатите за БВП и за потреблението е, са много по-високи от е, е, средните стойности на отражението за Европейския съюз. Сега как се споделя бремето, как се споделя тежестта, не е добре структурирано. Е, трябва да има е, известни промени в е, политиката за климата т.е. да се намали цената от прилагането на пакета за климата в Польша и е, е, нашето решение да кажем да е, на тази основа, макар че механизма не работи. И това проистича и от анализа на Европейската комисия виждаме, че дали ще има механизъм или няма да има механизъм, цената от прилагането на пакета за климата е същата, даже може би е два пъти по-висока, отколкото в е, други е, страни, е, членки на Европейския съюз. В заключение бих искам да кажа, че подобна политика е особено опасна за Польша. Тя застрашава благосъстоянието на нашата страна. Ние в момента преживяваме криза. Ние трябва основно да наблегнем на засилването на економическия растеж, но е, за нас е трудно да разберем, е, че е, ни препират да прилагаме политика, която може да постави под заплаха цялостната економика на страната. ние наблягаме на някои слабости. Това са основни слабости на климатичната политика като цяло. Оценката на въздействието е ограничена на отражението на декарбонизацията не се използва достатъчно и мисля, че общият извод е прекалено оптимистичен и не отчита наличните проблеми. Това е всичко, което мога да ви кажа. Ако искате да чуете малко повече подробности, ще им отговоря. Ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. А сега трябва да бъдем много, много бързи с въпросите. Така, госпожа Джордан. Съвсем накратко. Имам два въпроса за представителката на комисията. Споменахте, че тази дискусия ще търси политическа рамка. Но споменахте също, че трябва да очакваме нови изчисления за другите сценарии. Мал... можете ли да ни кажете малко повече за другите сценарии? Каква ще бъде времевата рамка за изготвянето на тези нови предвиждания за сценариите, е, за да можем да развием политиката след 2020? Второ, казахте, че трябва да имаме един триъгълник на устойчивостта. Но според мен сте поставили акцента на екологичният елемент. Ще ми кажете ли какво става тук с конкуренцията? Защото не мога да си спомня някъде в а, картата за енергийна ефективност да се споменаваше това изтичане на емисии, изнасяне на емисии. Благодаря. Госпожа Хол, във вашите изчисления на БВП не взимате предвид цената на климатичните промени, например масовите наводнения. И също така изчисляването на търсенето. Мисля, че не, не взимате предвид а, намаляването, економията на енер... от енергийната ефективност до 2020. А сега госпожа Ван Брент. Благодаря. Въпрос към комисията също. Голямо противоречие има между пътната карта и сценариите, които са залегнали там и представянето на резултатите на, примерно, полския представител. В документа на комисията говорите, че декарбонизацията на економиката не струва повече от липсата на такава подкрепям казаното от колегата Фиона. Взимаме пред... Това, което взимаме предвид е, че замърсяването е част от цената. И когато примахнем замърсяването, може би така обяснява. Това обяснява ам, противоречието в сценариите ви. Може би вие ще ми дадете някакво обяснение, а защо откъде е до противоречието. Благодаря. Не. Dziękuję bardzo. Ja tak szybciutko. Wspomnia... Wszyscy panowie wspomnieli o cenie... благодаря. Мисля, че това, което тук ни говорите, не зачита особеностите в източниците на енергия. Дори и да кажете, е, че става въпроса за ВИ, ние нямаме съхранение. Нямаме е, също така и развитие на нови технологии. Така че въпросът тук е, комисията е, търси ли някакво решение също за това как да намали крайната фактура, фактурата, която ние ще трябва да плащаме, както и предприятията. Ако търсенето Каз, казвате, че търсенето няма да се увеличи. Аз смятам, че то ще се увеличи. Но пък как в такъв случай трябва да е, увеличим енергийната ефективност и да намалим а, е, разходите? Благодаря. Госпожа Херцог има думата. Благодаря. Искам да благодаря и на двамата оратори. Имам въпрос към представителя на комисията. обсъждате ли вашите сценари с други генерални дирекции, защото и виждаме все повече разнообразие, раз, разминаване между политиките на, на Генерална дирекция околна среда и Генерална дирекция енергетика. Защото а, почвам да се питам дали тук давате дума и на министрите по екологията. Мисля, че трябва да а, се сътрудничате повече с а, Генерална дирекция също и бюджет. А, полската колега зададе също добър въпрос. Имате ли информация за това как потребителите разглеждат въпроса за увеличаване на фактурите? Това е въпрос към вторият оратор от полска страна. Как гражданите ще разгледат и с какво око ще погледнат на бъдещите проучвания. Благодаря. Сега представителя на комисията имат думата. Да, ние работим съвместно в комисията, е, така че цялата пътна карта беше обсъдена из... и из... изготвена изцяло в сътрудничество с Генерална дирекция еко, по екологичните въпроси, а също така и по транспорта, така че няма противоречие вътре в комисията. Относно въпроса за изтичането на въглеродните емисии, пак имаме съвместно сътрудничество с Генерална дирекция предприятие. И това, което планираме е на всеки 2-3 години да имаме актуализиране на настоящите елементи от политиката и също така актуализиране на развитието на цените и да а, предприемем действия и да помолим държавите членки, отделните министерства също да предприемат съответните действия. Като цяло мога само да потвърдя, че работим взаимно. По въпроса свързан с разминаванията, комисията, когато прави такова проучване на въздействието, не е взела предвид абсолютно всички аспекти, може би, Съгласна съм с полският колега за цената на климатичните на климатичните явления, но пък нека да не забравяме, че те до някъде се компенсират с създаването на работни места, с намаляване на цените, така че има, има различни елементи, които са взети предвид. И смея да твърдя, че това, което полските колеги са направили, наистина е много интересен анализ, който може да бъде използван за всички държави. И накрая, относно цената. Има различни аспекти, свързани с крайната цена. Това, върху което се съсредоточава комисията, най-вече търсенето и мерките за ефективност потребителите ще бъдат много повече информирани, ще имат повече възможност за смяна на доставчика и всичко, което правим на европейско ниво, в крайна сметка е добро за потребителя. Благодаря. А сега господин Янковски има думата. Благодаря. Благодаря за въпросите. Първият е относно енергийната ефективност. Според нас ще има пет пъти по висока от търсене на енергия и БВП ще се увеличи 4 пъти само. Така че е, това, което вие тук се опитвате да ни кажете, е, не е вярно. Ние определено взимаме предвид е, и БВП, и растежа на економиката. Второ, относно противоречията между нашият анализ и този на комисията. Има разлики, да, но има също така и някои общи точки. Много малко внимание е обърнато на факта, че сценариите, споменати от Европейската комисия, говорят за увеличаване на системното цена на производството от 7 до 14%, което пък ще води до влушен достъп на потребителите до енергия. Трябва да знаете, че е, доходите в Польша са сравнително ниски, така че едно такова увеличаване ще доведе до големи проблеми за населението. Нещо друго. Други сложни въпроси. Когато говорим за системична цена, там се говори за средни стойности в пътната карта. Няма цена за определен времеви период. Тоест не може да се каже как точно цената ще се променя във времето. В пътната карта няма а, системна енергийна цена. Ако съпоставим цените в различните сценарии, се оказва, че само фрагмен... фрагментни елементи са включени в пътната карта. И относно енергийната цена за потребителите, комисията дава средна цена. А ние имаме много по-подробни данни за Полша, така че е много трудно да се прави каквато и да било съпоставка, ако няма конкретни стойности, които са дадени от Европейската комисия. Така че има сходни точки, има и големи разлики в двата анализа. И ситуацията в Полша обаче е много по-различна като цяло от средната за Европа и последствията ще бъдат много по-различни. Благодаря. Благодаря много на всички докладчици е, за изказалите. Сега на госпожа Цавела. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички взели участие, основно на докладчиците, които ни представиха техните изследвания пред нашата комисия. Искам в заключение да отбележа нещо много важно. Този доклад, който ние изготвяме, трябва да се отнася до енергийната политика на Европа. Искам това да го припомня на моите колеги от е, комисията ИТРЕ. Ние не се занимаваме с въпросите на климатични изменения. Трябва да изясним европейската енергийна политика, която е много обтекаема и индустрията, инвеститорите, гражданите са много объркани и не знаят какво представлява а, тази политика в Европа. Повтарям го, защото трябва да се придържаме към това. Енергийна политика. А климата е друга тема. На, ние сме длъжни да обсъждаме енергийната политика на Европа. Несъмнено пътят ще е дълъг ще имаме е, различни варианти за енергиен микс с различни енергоисточници и в каква степен те допринасят е, за енергийната сигурност, независимост, конкурентоспособност и оцеляването на европейската економика. Енергийна ефективност, е, ток, ядрена енергия, термоенергия, геотермална енергия. Ние трябва да изясним тези неща. Трябва да има един а, а, период, през който да се разиграят тези а, сценарии, защото всичките имат своята роля. Благодаря ви много за участието. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на колегата Цавела, благодаря на всички вас. Сега продължаваме работата си на друго място, съвместно заседание с Комисията по транспорта в Q2Q. Ще разгледаме общия подход към инфраструктурата и нейното финансиране на два етажа, два етажа по-надолу от тази зала.